Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous plaît. Уважаеми колеги, нека да започваме работата си. Avant d'ouvrir... Преди да открия заседанието, нека да кажа следното. Вчера отбелязахме годишнината от атентатите в Брюксел – и точно в този ден, вчера, в Лондон, се развиха трагични събития. Затова от името на нашата парламентарна комисия искам да изразя пълната ни подкрепа за хората в Великобритания. В мислите ни за жертвите, техните семейства и трябва да проявяваме солидарност с всички хора в Европа. Моля, станете за минута мълчание. Je vous annonce que les... Съобщавам, че решенията, които бяха взети от координаторите на последното ни заседание вчера вечерта, са разпространени. Ако нямате възражение до 12.30, ще ги смятаме за прияти. Нека сега да преминем към гласуването. Нека да направим първо проверка на системата. Вижте дали всички имате карти за гласуване. Заповядайте за тест. От групата на зелените има повече гласуващи. Вече броят е точен. Але, nous allons commencer. И така, започваме работата си. Nous commençons par le vote sur Първата точка, по която ще гласуваме е задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за 2021-2030 година. Докладчикът е госпожа Киланен. Изменение 16 за. Е, против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Моля, заповядайте. Ю! Край на гласуването. От НП има един глас в повече. Але, maintenant c'est корект. Вече броят гласове е коректен. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Господин Вернер, виждам, че напускате залата. Всичко добро. Компромис на изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49, втората му част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение 5, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48, втора част, за, против, въздържали се, не беше достатъчно ясно. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с изменение 52. За против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за. За, моля. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение 6. За. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромисно изменение 6 се приема. Продължаваме. 62 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 за. Против. Изчакайте. 66-то всъщност вече е прието, защото 64-то е прието. В такъв случай 67 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против въздържали се. 69-то изменение се отхвърля. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, Въздържали се? Нека да направим проверка. 70-то изменение. Край на гласуването. 19 на 19 гласа, един въздържал се. Отхвърля се. Компромисно изменение 7 за против, въздържали се, приема се. Искате проверка по седмо компромисно изменение? Добре, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се господин Вин Вандекам, трябва да ми вярвате. Але, не континью. Продължаваме компромис на изменение 8 за, против, въздържали се. Приема се. 80. Ки е пуло? 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 85 и 86 идентични и за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. По 115 не се гласувам. 87 за. Против. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка. Нека да я направим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Правилно поискахте проверката. Продължаваме. 89 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 90 за. Извинете, това изменение отпада. 91 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. и 16 няма да се гласува, тъй като 87 не е прието. От 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93-то. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 94 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 85 за. Против, Въздържали се? Приема се. 86 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 9 за. Против въздържали се, приема се. Струва ми се, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 за. Против. Въздържали се. Няма яснота. Нека да направим проверка. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно измерение 10 за. Против въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да направим проверка. Край на гласуването. Компромисно изменение 10 се отхвърля. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прав сте господин Вин Ван Отхвърля се 19 изменения на две части. По първата част за против, въздържали се, отхвърля се. Втората за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 и 28 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Второ за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, не е ясно. Нека да преминем към гласуване по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме изменение 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Против въздържали се, приема се. Трето за, против, не беше съвсем ясно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, Не, е, иска иска се проверка по 36-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С много малка разлика. 37 за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 въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, Добре, правим проверка по 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 изменение се приема. Вярвайте ми, господин Вин Ван Декам. 23-то за. Против. Въздържали се. Изглежда, че се отхвърля, но нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. Сега преминаваме към крайното гласуване по текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За този доклад 32 гласа за, 8 гласа против, няма въздържали се. Докладът се приема. Благодаря ви, госпожа Килонен. Продължаваме. Продължаваме с гласуването по продължаването на строка на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции – и въвеждане на технически подобрения по фонда и по европейската платформа за консултации, свързани с инвестициите. Госпожа Аяла Сентер е докладчик. Нека да започваме. 23-то изменение за против въздържали се отхвърля се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72, втора част, за, против, въздържали се. Втората част на 72 изменение се приема. Добре, моля, гласувайте. По 72, втората част е електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 за против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, няма яснота. Моля да направим електронна проверка. Край на гласуването. Ами, разликата е била голяма.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 82 за. Против. Въздържали се приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Компромисно изменение 2 се приема. Изменение 91 за, против, въздържали се. Нямаше яснота. Електронна проверка. По 91. Край на гласуването. Отхвърля се. 92 за. Против. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 за. Против въздържали се. Отхвърля се. първо за, против, въздържали се. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 изменение за. Искате проверка, така ли? По 95. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 95-то изменение се отхвърля. 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се 98 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, приема се компромис 5 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Лосно изменение на господин Зиле. Искате ли да го представите, господин Зиле? Не. As you see in the text as well, I would like to add uh, afterwards uh, Parliament. Да, бих искал да кажа няколко думи. Е, парламента, както и Сметната палата, е, всъщност е, би трябвало да гласи текста, така както сме го приели. Сюн, а има ли възражение срещу това устно изменение? Трябва за да се отхвърли, са необходими възражения от е, страна на трима депутати. Nous avons assez de députés. Nous avons assez de députés. Cet amendement oral. Тъй като има възражение, това изменение няма да бъде гласувано. Sans 111 за. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 103. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, отхвърля се 22 за, против, въздържали се,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 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте по изменение 32. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 400 за. Против въздържали се, приема се 41 за, против, отхвърля се компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се 45 за, против, въздържали се, Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. 47 изменение се приема. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 то отпада. По трето не се гласува. Господин Пипер. Ако правилно се ориентирам, става дума за изменение 54, което приехме а след това а, подложихте на гласуване още веднъж изменение 2. Но 54 вече бе прието. 54 се прие. А, абсолютно сигурен съм. 50 и четвърто всъщност беше отхвърлено. Искате проверка, така ли? Нека да... Ние направихме проверка. Няма как да се връщаме назад по гласуването, но нека да... А, а, по изключение. Добре. По 54 по електронен път. Електронна проверка по 54-то изменение. Le vote est fermé. Край на гласуването. Et vous savez quoi, c'est rejeté. Отхвърля се. Donc, on avait bien dit que c'était rejeté. Значи, коректно бях казала, че е отхвърлено. Така че продължаваме с гласуването по следващите. L'amendement 4. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Моля, гласувайте електронна проверка. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Правилно направихме проверката. Продължаваме. Компромис на изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис на изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против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 Нека да направим проверка. Край на гласуването. Изменение 60. И 7 се отхвърли. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. против, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се 25 се отхвърля. Крайно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Тридесет два гласа за, 8 гласа против, няма въздържали се. Докладът се приема. Поздравление на докладчика. Alors, nous continuons par... Продължаваме с гласуването за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Докладчик отново е госпожа Яна Сендър. Изменение едно за против въздържали се отхвърля се. Изменение 2 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 12. Втора част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 Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 14 е прието. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 21 за, против, въздържали се, отхвърля се 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Не беше ясно, нека да направим проверка. Компромис на изменение 4. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Компромисно изменение 5 е прието. 6 компромисно за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 39. За, против, въздържали се. Приема се компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се 46-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. А сега по целия текст – Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Край на гласуването. 36 гласа за, 2 гласа против, няма въздържали се. С това докладът на госпожа Аяла Сендер се приема. Е, Продължаваме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 Non, parce qu'on a reporté. Ok. Bonjour Dominique. Ça va Non, c'est la commission qui parle maintenant. Ceux qui veulent sortir sortent maintenant dans le site. Който иска да напусне залата, нека да го направи възможно най-тихо и веднага. Продължаваме с точка 17. S'il vous plaît, deux minutes. Ceux qui doivent sortir sortent. Allez, nous continuons. И така, 17-та точка. в която Европейската комисия ще представи доклада си за правил... правата на пътниците в автобусния транспорт. Je vais à présent donner la parole à la commission. Давам думата на господин Колсън от комисията. Имате 10 минути, в които да ни представите доклада за приложението на регламента от 2011 година за правата на пътниците в автобусния транспорт. Кажете ни нещо повече за инициативата на Комисията за правата на пътниците, особено що се отнася до транспорта с различни превозни средства. До 25 май продължава допитването до обществеността и е добре да получим малко повече разяснения от комисията, също и за графика. Комисията по транспорта смята, че е много важно да има лесен, достъпен достъп за гражданите до транспорт, до обществен транспорт и за това много внимателно следим този въпрос. Отново повтарям, за нас е изключително важно да има улесняване на достъпа до транспорта за хора с увреждане. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Регламента е последният такъв за правата на пътниците. Той допълнва регламентите, свързани с авиационния транспорт, морския транспорт и железопътния транспорт. Европейския съюз е единствения регион в, в света, където пътниците имат широки права, е, сравними едно с друго, независимо от типовете транспорт. От влизането в сила на този регламент може да се каже, и това е най-важното ни заключение, че този регламент функционира добре. Приема се от е, операторите в областта и те го използват дори за да рекламират своите услуги. Прилагат го и е, също така пътниците го смятат за полезен. Всички държави членки вече имат назначен орган, който да отговаря за приложението и всички са приели право, свързано с санкционирането, там където има нарушение на регламента. Критиките, които могат да бъдат формулирани, не са свързани с приложението на регламента, а по-скоро с някои от разпоредбите в него. По-голямата част от разпоредбите на регламента са свързани с е, услуги, покриващи повече от 250 км. Е, това предизвиква критики от асоциациите на потребителите. Освен това, до 28 феврали 2021 националните е, услуги могат да бъдат изключени. И две държави членки са е, се възползвали от това изключение до 2017 година. 2017 28 феврари. Но все още не е съвсем ясно е, дали искат да го удължат до 2021 година. Това е един вид яснота, която проистича от регламента. Друго нещо, регламентът говори за оператори, които разполагат с средства за предоставяне на услуги на хора с увреждания. В някои държави членки има доста по-добри резултати. В други държави членки само се спазват правните минимални задължителни норми. Що се отнася до това дали пътниците си знаят правата, това е повод за известни безпокойства. В някои държави членки има информационни кампании, в други нищо не е направено. Новата информационна кампания на комисията се съсредоточава върху социалните мрежи, нещо, което би трябвало да има положително въздействие за познаването на тези права, защото, както сигурно добре знаете, автобусни преводци на дълги разстояния се използват основно от младите, тъй като струват изключително, тъй като струват по-ефтино от другите типове транспорт. Има на карта, публикуван от комисията и тече допитване до обществеността. Твърде рано е да се дадат подробности по инициативата. защото още не е направен и финализиран ем, анализът на въздействието. Трябва да се събрат всички доказателства. Има все повече интермодални транспортни услуги, които се продават именно като такива и в които се използват няколко последователни различни типа транспорт за пътника и той има един билет, който въжи за цялото пътуване. Най-честно това става, когато се комбинират полети и влакове, също така влакове и автобуси. Също а, в Испания често има комбинация самолет, автобус, влак, автобус и автобус, ферибот. Предполага се, че този вид комбинации ще се предлагат все по-широко през следващите години. различните типове транспорт, обаче не са планирани за този тип услуги. Нещо, което по някой път влияе зле на пътниците. Да кажем там, където се изпусне а, следващия предвиден тип транспорт в билета. И така трябва да се е, обмисли възможността пътникът да може да получи някакво право за защита от такива случаи, където се използват два различни типа за два различни типа транспорт. И накрая въпроса за пътниците с увреждания и с затруднения при придвижването трябва да бъде обсъден и в две, двата случая. Това е инициатива, която трябва да се задейства през, 19... Е, през 2018 година, най-вероятно към края на годината. Благодаря ви, госпожа председател, благодаря и на депутатите, благодаря за вниманието. Благодаря. Сега нека да преминем към дебата с колегите, които искат да се изкажат. Monsieur Barcetel. <coughs> Sorry. <clears throat> Merci, Madame la Présidente. Euh, merci, Monsieur Колсон, pour la présentation. Господин Бах, благодаря, господин е, Колсон, за представянето. Ще се изкажа на немски. <clears throat> Erstens mal, э, Позволете ми първо да благодаря на комисията за а, э, представянето на доклада, както и за самия доклад. В доклада се посочват няколко точки, по които можем да си пожелаем подобрение, макар че в общи линии се говори за добро изпълнение. Потвърждават се някои данни също времено трябва да посочим, че липсват съпоставими и свързани данни и националните компетентни органи и правоприлагащите органи, това се вижда от таблицата, която е приложена в доклада, не са налагали много санкции. Но също времено се посочва, че и няма, така да се каже, всеобхватни пълни данни по този въпрос. Е, правоприлагащите органи и е, компетентните органи в държавите членки не са задължени да регистрират е, тези случаи на налагане на наказание. Така че въпросът ми е защо в Испания са били обработени толкова много жалби и наложените санкции също не са малко. Всичко е наред, обаче по отношение на данните представени от Испания за повече от 200 е, е, е, на хиляда, така да се каже, са тези случаи. Защо е така, как си го обяснява комисията? И освен това, по отношение на регламента трябва да потърсим някакво решение във връзка с някои нерешени въпроси. Защо, да кажем, общественият транспорт не е включен? в обхвата на регламента, защо е, държавите членки имат право на удължаване, така да се каже, на е, дерогациите до 2021 година. Е, струва си да го помислим. Малко бавничко се развиват нещата в това отношение, особено по отношение на инициативите през последните години и месеци. Нямаме още достатъчно информация, но като че ли правата на пътниците в автобусния транспорт просто не се познават. Е, по отношение на е, въздухоплаването, е, ЖП транспорта има много по-висока степен на информираност. Особено когато става дума за хора с увреждания – с ограничена подвижност, е, трябва да се потърсят колкото е възможно по-бързи решения, най-вече е, по отношение на автогарите. Държавите членки трябва да предприемат е, повече усилия. И така, както и представителя на комисията каза, към края на 2018 година се очаква по-радикална промяна в положителна посока, но ми се струва, че срокът е доста дълъг. А това са а, неща, които не търпят отлагане и би трябвало да помислим за промени. А, представителите на потребителите и на пътниците а, посочват, че а, е, механизма за обжалване, за подаване на жалби не е достатъчно добре известен, че инфраструктурата не е пригодена за хора с увреждания на автогарите и е, също времено съществуват и възможности за е, постигане на съгласие и помирение, без да се стига до правораздавателни органи. Благодаря на комисията. Бих искал да задам два въпроса. Разполага ли комисията с информация по въпросите които вече бяха повдигнати. А именно до февруари пътниците не са били добре информирани за правата си. Можем ли да очакваме напредък? Има ли някакво развитие в това отношение? Запланувани ли са инвестиции? Нещата развиват ли се или просто всичко остава на нивото от момента на влизане в действие на регламента? И освен това, когато говорим за информиране на пътниците за техните права, те първа ли предстои това или вече е направено? Тоест, пътниците би трябвало да са информирани добре предварително, за да не се удължават сроковете на дерогации. Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на комисията бързам да задам въпросите и е, да направя коментарите си, защото се налага след това да ви напусна и да отида в комисията ИТРЕ. Няколко думи от името на ОДЕ. Е, докладът е, всъщност отчита добри резултати, но това какво е, е оправдание за факта, че доста държави членки искат удължаване на дерогацията? В края на февруари 2017 година изтече първият период за изключване, така да се каже, е, само е, две страни, е, доколкото ми е известно, до края на февруари 2017 са поискали удължаване и това би трябвало да означава край. Действително срока е изтекал. Има още нещо, което трябва да спомена. През е, есента комисията се очаква да е, е, излезе с ново предложение във връзка с новия регламент. Малко по-различна ще бъде гледната точка, но отново новото законодателно предложение ще се отнася до правата на пътниците. И още нещо трябва да кажа. Хората се движат, хората пътуват в рамките на Европа, използват автобусен транспорт, но аз не виждам чак толкова много автобусни спирки, които да са правилно означени, така че как се разпространява информацията? Комисията занимава ли се с този въпрос? Сред държавите членки които а, имат опит с най-висок брой жалби, да кажем, а, а, моята собствена страна, но на първо място Испания и Германия. А, знаете ли дали а, а, действително става дума за много нарушения или а, просто а, този висок брой жалби се дължи на факта, че информираността на пътниците е на много по-високо равнище? А, защото а, в крайна сметка представенето на комисията така съдържаше и елементи, на, които показва, че липсва достатъчна информираност и най-вече от страна на националните компетентни органи нещата не са решени благоприятно. Господин Крамер, аз не виждам потребност да се преработва регламента. Регламентът всъщност предвижда определени е, права на пътниците във връзка с автобусния превоз, е, който бе е, занемарен в сравнение с ЖП транспорта, с въздухоплаването и така нататък. Става дума най-вече за тарифите и за обещетенията. Кой ги плаща? При нас, когато става дума за ЖП транспорт, железниците плащат, а при автобусите не е ясно кой плаща дали става дума за 250 км или не. Това е 250 км при автобусния превоз само в рамките на една страна, докато при ЖП транспорта 50 км евентуално до границата и след това по друг начин трябва да се изчисляват вече отсечките. Ако приемеме тези 250 км за автобусния транспорт, това означава, че Люксембург и други държави или просто ще отпаднат, така да се каже. И нещата ще се развиват единствено в по-големите като територия държави членки. Не, отново липсва равнопоставеност. И освен това, виждам в регламента за ЖП транспорта, че в Съгласно член 28, е, ЖП компаниите е, публикуват е, до определена дата ежегодно броя на внесените жалби и резултата от обработването на тези жалби. Такава разпоредба няма в регламента за автобусния превоз. Да, добре. Е, как ще постигнем действително е, съпоставими условия и равнопоставеност на видовете транспорт, след като в регламента за автобусния превоз не сте предвидили тези задължения? за компаниите и за операторите. Е, е първо трябва да видим в крайна сметка на какво се дължат тези различия и тогава да преминем към преработване на регламента. 2015 година се оказа, че с 25% са а, нараснали случаите на а, кражби, а, на изчезнали вещи и така нататък. Много повече, отколкото при ЖП транспорта. Е, а, е, всички тези цифри трябва да се анализират, естествено. А, е, освен това, така нелоялната конкуренция продължава да се развива и ние знаем, че ЖП транспорта е предприел е, много-много усилия за да регламентира нещата. Е, същото в крайна сметка и при въздухоплаването. Е, правата на пътниците са много по-надежно защитени и същевременно при автобусния превоз нямаме така съпоставима защита на правата на пътниците. И съда в Люксембург вече се е произнесъл в същия дух, в който говоря. Така че е хубаво да се занимаем с тези въпроси и да видим какво може да се направи. Колегата е абсолютно прав. Най-малкото, за да им говорим за истински права и защита на правата на пътниците, се нуждаем от информация. Госпожа Майснер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Нямам чак толкова много права, въпроси. Много от въпросите вече бяха зададени от колегите. Може би колегата Краме говори за 2009 година. Преди 10 години аз не съм била тук. И така, много от правата на пътниците всъщност не са истински защитени и е, доколкото са разписани в регламента, не се прилагат в пълна степен. Поне наблюденията ми от Германия показват това. Така, разстоянието 250 км просто не бе наша идея, но тогава трябваше да се постигне някакво споразумение между държавите членки, а някои от тях държаха на много по-големи разстояния. Има и няколко други въпроса, освен зададените от колегите, които ме интересуват. Когато работихме по досието, а, а, имаше а, случаи, в които държавите членки искаха повече а, права и а, най-вече възможности а, за обещетения при определен вид жалби. Други обаче бяха против. Госпожа Фостер, благодаря. Съвсем накратко. Госпожа Майснер също така припомни някои от нашите обсъждания и някои от предизвикателствата. Очевидно е, че ако имате законодателство, трябва държавите членки да го изпълняват. И няма нужда да се предлага ново законодателство, просто защото действащото не се изпълнява. Искам да припомня на колегите, които не бяха а, тук тогава, че е много трудно да правим разграничаване между пътуванията с автобус и с туристически автобус, когато става дума за на големи разстояния. Много често а, има задръствания в тунелите, на магистралите и много сложно да се намери подходящия начин за определена подхода. Мисля си, че много добре, че срещаме с комисията. Мисля си, че очевидно стои проблем с това, че комисията не успява да получи надлежна информация от държавите членки включително и за това как се преодоляват проблемите. Много правилно колегата говореше за това, че е необходимо да се работи по проблемите на хората с увреждания. Трябва да се работи сериозно и конкретно заедно с държавите членки, за да има подобрение. Искам да ви благодаря, че срещнахте с нас, че ни предоставихте актуална информация но бихме искали да получим повече отговори. Никой не смята, че трябва да има повече законодателство. По-скоро бихме искали да знаем как ще гарантирате това, по-добре да се изпълнява действащо законодателство в държавите членки. Сега господин Колсон, за да отговори на въпросите, които бяха поставени. Благодаря ви, госпожо председател. Въпросът с санкциите е един проблем, който се поставя системно, когато става дума за защита на правата на пътниците. Държавите членки имат доста голяма свобода на действие тук, защото единственото, което се изисква от тях е да имат санкции, които да са действени, съразмерни и възпрепятстващи с възпиращ характер. И в тази сфера държавите членки имат много голяма свобода на действие на решение. Тук ние нямаме особен капацитет да въздействаме. Важно е държавите членки системно да прилагат санкции, но има държави членки, които предпочитат да имат по-общ поглед, да прилагат по-малко санкции, не много стрихни и, например, само да налагат глоби, но не и да прилагат други санкции. Така че наблюдаваме при сравнението много сериозни различия. Ситуацията в Испания се обяснява с, с две причини. Първо, много се използват автобуси в Испания, много повече отколкото в други държави членки за дълги разстояния и пътуванията са наистина такива, че отнемат дълго време. Второ, органите, които контролират прилагането на регламента, много често имат по-широки задачи, отколкото предвижда регламента. И за това в доклада има отделна бележка под линия за това, за санкциите, за жалбите подадени в компетентните органи, но става дума за по-широки въпроси, обхванати от регламента. Това обяснява факта, че в Испания има много повече жалби и санкции, които се налагат. Що се отнася до изключенията? разбира се, трябва да се обмисли това. Искам да привлека само вашето внимание, че имаме регламент, който е влязал в сила сравнително скоро и преди две години и половина и все още нямаме достатъчно време, достатъчно натрупани данни. Държавите членки следва да решат дали ще удължат своите изключения и искам да отговоря на въпроса Португалия и Естония. Да, те ще трябва да решат много бързо дали да удължават срока на действие на изключенията. За автогарите, да, това е проблем, но регламентът е подготвен, е формулиран по такъв начин, че е много сложно да се изисква от държавите членки да определят повече от една авто. автогара. Виждаме, че има държави членки, които са по-напреднали в тази сфера, други по-малко. Информационно-разяснителната кампания на комисията вече е започна. Тя основно се опира върху социалните мрежи. Както казах, това решение трябва да има въздействие върху регламента за транспорта по пътища, защото предимно млади хора ползват автобусния транспорт. защото обикновено влаковете са по-скъпи за младите хора. Така че става дума за една информационна кампания в социалните медии. Очакваме резултати от тази кампания. Информацията. Да, комисията публикува брошури и листовки и а, трябва обаче да се отчете, че автогарите не са длъжни да го правят. Ние ги призоваваме да го правят, да разпространяват а, листовки, информационни материали, но те не винаги го правят. Във връзка с казаното от господин Крамер, има изключения в някои случаи, включително и железниците. А, да, може да се каже това за Германия. В Германия за железниците изключения няма. А, обаче това е защото така е решило немското правителство. А в други страни, напротив, в железниците има много повече изключения, отколкото за автобусния транспорт възможностите железниците да изключват националните услуги са били използвани от почти всички държави членки в източна Европа. Това се използва и от Великобритания. И така, за изключенията говорим за е, двата типа транспорт, транспорт, но не може да се смята, че за автобусния транспорт условията са по-строги, отколкото за железниците. И това е тема, на която бихме искали да се върнем. Това е в общи линии, госпожо председател, по въпросите, които ми бяха зададени. Благодаря. Господин Крамер, искате да направите коментар? Nicht е, korrekt по един въпрос не ме цитирахте правилно. На времето комисията и съветът е, всъщност е, искаха е, да се постигне по-близко състояние до това в ШП транспорта, т.е. от Брюксел до Ахен, понеже става дума за най-много 2 часа, при закъснение или отмяна на връзката не получавам е, обещетение. А когато става дума за повече от 2 часа, вече получавам обещетение. Ето, е, тук има големи е, различия. Става дума за европейско законодателство, което решава въпросите на ЖП транспорта. И по отношение на автобусния транспорт би трябвало да постигнем същото. Госпожо председател, потвърждавам, че в действащото право има възможност държавите членки да не прилагат този регламент за национални пътувания. И голяма част от тях са използвали това изключение. Благодаря. Това е една от важните течки, с, която, с които ще се занимаем. Има законодателен текст, който в момента се обсъжда. И мисля, че е добре да проследим всичко, което се случва в Европа, за да имаме възможност за сравнение. Във Франция беше введена реформата на господин Макрон за рейсовете и по някой път те осъществяват загуби. Все пак е добре да се види и дали а, могат операторите да а, е, осъществяват някакви печалби. Благодаря ви, колеги. Доста бързо се движим днес. До 11 часа обявявам почивка и така ще имате време да се обадите и на другите ни колеги, за да могат да дойдете тук в 11 часа тъй като тогава имаме размяна на мнения за, с координатора ни за трансевропейските транспортни мрежи. Моля, бъдете тук.

Mes chers collègues, nous reprenons la séance. Уважаеми колеги, нека да продължим работата си. На 18-та точка размяна на мнение с европейските координатори за европейските транспортни мрежи. След последното си заседание по темата ще говорим за хоризонтални политически въпроси, които засягат всички такива коридори. Ще говорим за е, интелигентните транспортни системи и за иновативното финансиране, както и за декарбонизацията. Ще говорим за напредъка по различните коридори от Балтическо-Адриатическо море. Господин Подевих нямаше как да дойде. Извинява се. Атлантическия коридор, който ще бъде представен от господин Секи и скандинавския и е, е, скандинаво-средиземноморския коридор, представен от господин Кокс. Благодаря ви много, че сте тук за тази размяна на мнения. Очакваме с голямо нетърпение вашите изказвания. Всеки от вас разполага с 15 минути, тъй като тази сутрин имаме достатъчно време. И така ще можете да направите своите изказвания. След това ще има дебат с участието на двамата докладчици по темата, господин Пипер и господин Ертук. Те са постоянни докладчици по темата ТНТ. И след това ще изслушаме и коментарите на другите участници в нашата парламентарна комисия. Благодаря ви много, че сте тук. Благодаря ви много, госпожо председател. Е, за нас е голямо удоволствие да сме тук. Е, Всяка година, когато имаме възможност, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, да се срещнем с вас, мисля си, че изпълняваме две важни с обществото задачи. Първо, това е отчетност за това, което правим. И второ, е задачата за парламентарен контрол, нещо, което е дълг и също а, така отговорност на депутат в Европейския парламент. Разделих моето изложение на две части, както казах. Бих искал първо да се взема с някои хоризонтални въпроси, свързани с, с транспортните коридори и заедно с колегията от Европейската комисия изготвихме доклади по конкретни проблеми, които са предназначени включително и да бъдат основа за обсъждане. А вече във втората част ще се спра конкретно върху Скандинавско-средиземноморския коридор. В по-широк план искам да се спра накратко върху предизвикателството, каквото е и заменението на климата Страните по парижското споразумение и рамковата конвенция на ОНЕ по промяната в климата поеха ангажимента да постигнат определени цели. Както знаете, че през 2015 година Европейският съюз пое ангажимента да намали емисиите до 2015 година с 40% една пета от емисиите на въглероден диоксид в Европейския съюз се падат на автомобилния транспорт, но имаме също така значителен дял емисии от сектора на морски и въздушния транспорт. За разлика от други сектори, за съжаление, за транспорта до 2008 година, въпреки всичките иновации, новото законодателство – се оказа, че ние имаме такъв обем на движение, такава мобилност, че се оказа, че ситуацията се влуши от гледна точка на емисиите в този сектор, сектор за разлика от другите сектори. И това, което е очевидно е, че ние започваме с нива на емисии в транспортния сектор, които всъщност означава значително изоставане. За това, за да се постигнат целите от Париж, ще се окаже необходимо да се намалят с 67% емисиите. Това означава за нас, че не може да има поет етап на плавния политическа промяна трябва да мислим за преобразуване и за отделните компоненти от него. Ние се вдъхновявахме тази идея, когато обмислихме процеса на декарбонизация. Разбира се, този процес изисква и провежда на необходимата политика. Трябва да преминем от по-замърсяващи към по-малко замърсяващи форми транспорт и това също така означава да средоточим върху превозите на пътници и товари в, на средни разстояния чрез железопътния транспорт и водния транспорт по вътрешни водни пътища. Вторият важен аспект са альтернативни горива, напреднали биогорива, водород и други. Има различни проекти, посветени на альтернативните горива и в моя коридор има вече редица мрежи, в които вече се провеждат изпитвания. Следващия въпрос е как да се мобилизират средствата от ЕФСИ и механизма за свързване на Европа, така че Европейската инвестиционна банка да предоставя заеми и също да се предоставят и безвъзмезни средства – Разбира се, трябва да се отчита, че транспортът не е обхванат хоризонт 2020. Тоест, трябва да помислим как да търсим средства, за да преминем от една поетапна плавна промяна, която се провали към по-амбициозни цели и по-амбициозен капацитет, който да ни позволи да постигнем тези цели. Следващият въпрос, на който ще се спра на кратко, са интелигентни транспортни системи. Е, едно от важните предизвикателства тук е цифровизацията и свързаната с нея автоматизация. Тези тенденции вече са на лице и те ще се задълбочават в сектора на транспорта. Също така много е важно да мислим цялостно да не мислим само за отделни компоненти. Ако говорим за интелигентни транспортни системи, трябва също така да разберем, че трябва да мислим за интелигентните енергийни системи, за възобновяемите енергийни източници. Трябва да мислим за оптичния кабел, за далеко съобщенията и съответни технологии, защото всичко това се обединява посредством потребителя, инфраструктурата, превозните средства. Така че в нашия доклад за интелигентните транспортни системи поставихме акцент върху интерфейса, взаимодействието между произ... извинете, потребители, превозното средство, превозното средство, инфраструктурата, безопасността на пътищата и други аспекти, също така Нидерландското председателство миналото, миналата година посвети много внимание на тези аспекти. Също така е много важно да се гарантира комуникацията между отделните обекти в инфраструктурата и също така е много важно управлението на големите масиви данни, обработването на данни и различни лица, които управляват системата или ползват системата – благодарение на това трябва да могат по-ефикасно да използват инфраструктурата. Всичко това, разбира се, е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но ние установихме това, например, на нашите коридори, че всъщност ние имаме много добри е, лаборатории за изпитване, каквито са тези наши коридори. И има много коридори, които изпитват различни мрежи, които са свързани с връзките, които имаме и виждаме, че има възможност за взаимодействие между различните сектори, различни заинтересовани страни, включително и през граници в трансграничен аспект. Не трябва да спираме на границата, тъй като транспортът не се спира на граница, така че трябва да мислим за компонента изменението на климата, компонента интелигентни транспортни системи и трябва да имам предвид, че вече имам механизъм, който ни позволява да приобщим различни заинтересовани страни в структура, така че ако някой предложи добра идея за интелигентните транспортни системи или за измененията в климата, ние можем да дадем тласък, като обединим тези две измерения. И това полезно взаимодействие наистина е нещо много важно. Сега бих искал вече да се спра на самия скандинавско-средиземноморски коридор. Това е ос север-юг. Тя започва в Финландия, минава през Швеция, Норвегия, Дания. Също така Балтийските пристанища в Германия са обхванати, след това централната част на Германия, Берлин, Мюнхен, след това Австрия и Италия по цялото продължение на Италия до Сицилия и Малта. Просто за да ви дам представа за територията. Имаме 9300 км ЖП линии, 6300 км автомобилни пътища, 19 летища, 25 морски пристанища и 44 терминала, които обединяват ЖП и автомобилен транспорт. Има работни планове, които вече са одобрени от правителството на държавите членки – при ръководство от страна на Европейската комисия, но и при активно участие на стопанските субекти и регионите. Най-важните проблеми беше да се преодолее тесните места, да се мисли за ползата от европейското измерение и също така да се помисли за трансграничното измерение. Тук е много важен трансграничния проект между Австрия и Италия. Това е един тунел и когато той беше построен, той беше най-дългият тунел в Европа и света, но мисля, че в съвсем скоро бъдеще в Китай ще бъде построен още по-дълъг тунел, но така или иначе наистина има голям напредък. Много е важно, че има изграждане на тунели. Тунелите с проучвателна цел, които се разработват и строят, ще имат огромна стойност, тъй като те ще позволят да се гарантира безопасност. И така има 64 километра в има 64 км дълъг тунел, който се използва за такива изследователски цели и искам да ви съобщя, че към края на тази година ще подпишем всички договори за 80% от тунелите. И това благодарение на категоричен ангажимент поет от Европейския съюз. 2 милиарда евро е стоеността на този проект и това е 40% от общите ангажименти за покрива на разходите и така, че нещата вървят добре. В момента нашите планове вече водят към етапа на първоначална експлоатация. Искаме да въведем автоматизация, да гарантираме економическа ефективност, така че да можем да се гордеем с тези проекти и с тяхното изпълнение. Следващия голям проект е в Балтийския регион отново се включват тунели и които ще позволят да се получи по-лесен достъп и до някои водни пътища, свързващи Малмо, Копенхаген и Стокхолм, а също така и Хамбург и също така Гьотеборг и Осло. В този контекст този проекта се разглежда от всички министри на транспорта в региона като изключително висок транспо... приоритет в областта на транспорта. И това не въжи само за а, Дания и Германия. През последните 12 години много усилно работеше вносителя на проекта една датска фирма. Разбира се, ние трябва да зачитаме правата на гражданите, околната среда, ние знаем, че трябва да се зачитат правата на гражданите. му прав, трябва да насърчаваме администрацията, панските субекти максимално рано да започне диалог с хората, така че да може по време на изпълнение на проекта да не се натрупват проблеми, които да забавят проекта поради правни или други проблеми. Още един проект, това е ЖП отсечка в самата Германия. Това не е трансграничен проект, но последиците са трансгранични но също така много важни за Германия. Всички балтийски пристанища, те са много големи, особено а, Хамбург, Любек, Росток. Те всички са достъпни чрез ЖП транспорта. 48% от товарите, които отиват в тези пристанища, се транспортират с, железопътен транспорт. Обаче има проблем с капацитета на системата в Германия. Но въпреки, че тази система изглежда на пръв поглед германска, това има много последици за Европа в европейския мащаб, защото проблемът прелива извън границите на Германия, обхваща много други държави членки. И искам да се спра върху придружаващите мерки и процеса на планиране. Като говоря за придружаващи мерки, имам предвид, например, пътните такси, различна инфраструктура, принципа потребителят плаща, за да се справим с задръстванията. Това, което ние знаем, хората, които се занимават с политика, е, че инженерите и е, ще ни позволят да построим тунели през планините от е, финансовите институции, ще ни помогнат с финансирането, но е много важно да се определи политиката, защото трябва също така ние политици да гарантираме това, че хората да знаят, че се прави най-доброто. Ние трябва да мислим за това как да гарантираме това, че всички разбират логиката на построяването на даден коридор. Просто представете си. Представете си, че сме инвестирали милиарди пари от джоба на данокоплатеца в различни държави членки, в някакъв проект. И в крайна сметка, обаче, независимо от това, имаме 2 милиона камиони, които преминават през Алпите, замърсявайки въздуха, създавайки шум това няма да бъде приемливо. Така че много е важно промяната да се постига с оптимални инструменти. Ние не притежаваме нито почвата, нито морето, но разбира се, трябва да мислим за това как да се работи. И искам да се спра на околната среда. Всички знаем и вие знаете, защото вие сте избрани политици, че когато има голям проект, има много дълъг етап на строителство, нещо, което осложнява живота на местните общности. Тези хора искат да бъдат чути. Те искат да се знае, че техните проблеми са чути. Вие трябва да гарантирате това, че наистина тези хора да знаят, че техния глас е чута, че се разбира техните проблеми и това изисква всички нас, но особено от планиращите органи на национално и регионално ниво, когато те се присъединяват към европейски проекти, те трябва да започнат тези всекидневни разговори по места, за да обясняват на гражданите. Ако не започнем рано, ние просто ще останем в ситуация, в която ние няма да има мрежа, а ще имаме отделни парчета от проекти, защото в крайна сметка те няма да могат да бъдат изградени и свързани помежду си. Благодаря ви. Euh, Благодаря ви много за тази презентация, която беше ясна. Заповядайте. Uh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията е, по транспорт, е, много-много се радвам, че се виждаме и благодаря за поканата. Е, смятам, че това е много важна възможност да обменим мнения във връзка с основните коридори и да обсъдим някои важни хоризонтални въпроси. В конкретния случай с мен става дума най-вече за иновации, но естествено и финансова иновация, така правя връзка и с казаното от колегата Паткок. А, Господин как говори за скандинавско средиземноморския коридор. Аз ще говоря за Атлантическия коридор. Става дума за 13 основни пристанища и е, също времено става дума за четвъртия коридор е, за превоз по, с ЖП транспорт. Той е особено важен е, в момента, в който вече се довърши този коридор, той ще се отрази много благоприятно не само на пътническия превоз, но и на товарния превоз. Четири са държавите членки, е, четири са е, трансграничните е, секции, бих казал, три столици са обхванати и много от големите градски транспортни възли. Също времено има две е, междурелсови разстояния. От една страна е тези на УИК, на Международния съюз на железниците, а други, е, другото разстояние е иберийското междурелсово разстояние. И това е голямо предизвикателство за нас обединяването на тези е, е, между релсия и е, така, преминаването от едно към друго. Междувременно вече проведохме доста разговори на правителствено равнище за да видим как можем да преодолеем проблема и да овладеем, така да се каже, връзките по този коридор. Това е много специален а, проект, който трябва да се има предвид а, а, през следващия а, период на финансово планиране. Вие можете да намерите описание на основните е, е, елементи във връзка с съответствието е, до 2030, какво е направено, какво предстои да се довърши. Разтревожени сме поради това, че все още е, така, няма а, е, бързо развитие е, по отношение на а, отсечките, които свързват Португалия с Испания. И, но при всички положения, там пък, където остава дума за връзката и за отсечката Иберийски полуостров Франция, нещата се развиват добре около Бордо. След 2 юли ще започне всъщност да действа тази отсечка от коридора. Тя е практически завършена. Много публично-частни партньорства по линия на ЖП транспорта 7,8 милиарда евро благодарение на гаранцията, е, европейската гаранция и е, на заема от ЕИБ, но същевременно е, трябва да кажем, че има на местно равнище доста така, проблеми с финансирането. Достъпността на пристанищата се финансират от Испания, като тук се използват и средства по ЕФСИ. Инвестициите обхващат основните пристанища в трите страни Португалия, Испания и Франция. Като в диалог с ЕФСИ се опитваме да намерим решение за все още липсващата част от финансирането за един малък проект или за малка група от проекти в рамките на целия коридор, много трудно можем да установим диалог с FC, но за по-голямата част можем. Това са по-големите проекти и преобладаващата част. И освен това, Интересен е напредъка по отношение на а, а, междуправителствената група на най-високо равнище. Става дума за група създадена с представители на Испания и Португалия и те работят по въпросите на оперативната съвместимост и а, актуализират непрекъснато информацията, а, знаят за какво става дума и най-вече търсят решения за а, всичко това, което все още а, не е на лице. Общият размер на инвестициите се оценява на 45 до 50 милиарда евро, които ще бъдат необходими около 11 милиарда евро вече са, така да се каже, налични инвестиции. 3 милиарда евро се очакват по линия на грантовете, грантовете от Механизма за свързване на Европа и Европейския фонд за регионално развитие. Те вече до голяма степен са освоени. Освен това се очакват допълнително 7 милиарда евро по тази линия проекти е, е, по линия на финансовите инструменти е, ще получат около 5 милиарда евро и една доста солидна сума, 7-8 милиарда евро, ще бъде необходима, за да се постигне пълна ЖП оперативна съвместимост в Иберийския полуостров, на Иберийския полуостров. Това заслужава особено внимание, тъй като е, все още нещата не са окончателно обезпечени. Е, това е всъщност съществената част от е, моето презентация във връзка с е, финансирането. Всичко, което споделям с вас, проистича най-вече от осъзнатата потребност на солидни финансови средства за които бяха освоени през периода 2013-2015, но ще бъдат необходими като цяло около 750 милиарда евро. И те е, в никакъв случай не са е, на разположение. И така, от една страна е, трябва да се мобилизира частен капитал, и също времено да се създадат повече стимули за публично-частните партньорства и по-добри условия за тях. Това са всъщност основните идеи в доклада CBS. Ние сме ги споделили още преди няколко години с съвета и с вас. Така че е, сега е, ви давам малко по-актуална информация за е, това, което е направено и, е на лице и това, което предстои да се направи в бъдеще и трябва да се набави като инвестиции. И така, е, основните препоръки, е, укрепване на е, схемата на проекта, на укрепване на капацитета, на консултативните е, възможности в рамките на съответния консултативен орган, е, използване на ясперс, на техническа помощ, е, увеличение насърчаване на финансирането и източниците за финансиране, интегриране на различни източници, интернализация, смесване на различни финансови източници и по отношение на целият проект, естествено, положителна среда финансови пазари, ПЧП и така нататък. И така, като разгледаме периода от публикуването на първия доклад, можем да кажем, че вече имаме по-добри проекти, има повече подкрепа за транспортната схема на проекта <clears throat> сравняваме нещата, естествено, с ситуацията преди това. Това е изключително важно. Много важно не само по отношение на ПЧП като традиционна форма, но и по отношение на новия подход <clears throat> отпускането на заеми. Проектите от техническа гледна точка и а, от финансова гледна точка би трябвало да са добре обезпечени и а, надежни от самото начало. А, това естествено е свързано и с а, консултативния хъб а, и с а, а, другите важни а, а, органи в рамките на а, един коридор административните въпроси, е, обслужване на едно гише, е, доколкото е възможно за важните проекти. Е, в това отношение вече има съответните законодателни промени, които са благоприятни, най-вече по отношение на бързото развитие на проекти по ЕФСИ. И целият този процес по издаване на разрешенията е много по-бърз картографира се, е, така да се каже, съответната е, част от е, коридора. Знаем какво точно е положението, най-вече в трансграничните зони и е, можем в рамките на една е, създадена адхок е, е, група или изследване да определим какъв трябва да бъде езика, какъв трябва да е подхода, мерките и така нататък. И сега по отношение на финансирането и финансовите източници ще използвам тази много-много наложила се напоследък и модерна дума за управление на комбинирания подход и насоки за това как могат да се комбинират със средствата по ЕСИФ, ЕФСИ, механизъм за свързване на Европа. Възможно е да се стигне до решение на финансовите проблеми по линия на ЕФСИ, да кажем, което става дума и за комбиниране ЕФСИ с частни инвестиции, частен капитал и в някои случаи и използване на заеми по линия на финансовите институции. Когато имате голям компонент, именно по този начин може да има едно положително решение, след като е постигнато съгласие между съфинансиращите страни. Естествено, въпроса за качеството на проекта е, е много важен. Е, е, промоционални банки, търговски банки биха могли да бъдат заинтересовани и да проявят желание да участват в финансирането. Но по различен начин трябва да се действа по отношение на големите проекти. Да кажем, имате е, е, нещо като пул, обединяване на а, възможностите, на платформите. А, това е в а, логистичен а, аспект а, и а, това а, е, така да се каже, подходящата основа за смесване, на комбиниране на а, а, финансовите източници средата. Естествено, е, финансовия пазар, той трябва да бъде е, правилно е, регулиран. В това отношение има положителни стъпки. Имаше промени в Solvency 2, това е несъстоятелност 2, а също в момента тече и така, ревизия на а, Базел 3 и на правилата за функциониране на банките. Ние знаем, че капиталовите изисквания а, са много важни по отношение на а, инвестициите в инфраструктурата. По-добре е, организиран, по-добре представен доклад е, за всичко това, което е, се препоръчва за следващите периоди. Това вече е постигнато. Господин Бодевик, за съжаление, днес бе възпрепятстван да присъства на заседанието, но от негово име ви уверявам, че ние ще бъдем много благодарни ако направите конкретни предложения, ако а, съвместно се опитаме да намерим правилните решения за едно по-бързо и по-добро развитие на тези важни коридори. Благодаря ви. Благодаря много за тези две презентации те бяха много ясно, ясни очертаха множество предизвикателства. Говорихте за един от въпросите, които обсъждаме доста често, инвестициите, и ще се върнем на него. Незабавно отварям е, възможност, възможността си да се включат колегите. Господин Вим Ван Декамп иска думата. Не. Всъщност, е, първо дам думата на докладчика, господин Исмил Ертук. Преди всичко, искам да благодаря на господин Кокс и на господин Секи. И искам да подчертая и да повторя, че много често тези насоки за антенти и тази идея за структуриране на коридори е, може би, най-хубавото нещо, което имаме, откакто аз съм тук в Европейския парламент, а може би дори от още повече време. Затова искам да ви благодаря като координатор. Нямам конкретен въпрос, защото имам впечатлението, че когато няма проблеми, всъщност тогава цари мълчани. Мисля си, че вие много добре се справяте с, с вашите колеги, с вашите контрагенти, каквито са министрите в държавите членки. И разбира се, винаги се радваме да получим информация от вас, но ние сме много заинтересовани от следното. Преди 4-5 години обсъждахме това законодателство и тогава беше много трудно да се направи така, че съвета да възприеме тази идея за платформи, за коридори. В началото Моето впечатление беше, че беше много сложно е да убедим вашите контрагенти на национално ниво, дори просто да започне обсъждането. Какъв е вашият опит сега? Дали те съгласиха с тази идея за това, че следва да има европейско измерение, на европейско ниво трябва да се работи? И искам също така да ви благодаря като цяло за прекрасната ви работа, която извършвате от толкова време. Благодаря много на господин Ерто, господин Ван Декан. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на нидерландски. Преди всичко, присъединявам се към това, което каза господин Артук. Наистина прекрасно е, че вие сте тук сред нас. Пат Кокс го каза, трябва да легитимираме това, което правим. И според мен е много положително това, че парламентът получава информация. Тук имаме и други координатори. Сме се срещали с, други ваши колеги. И е много важно за нас да знаем какво случва с всичките коридори. Искаме да знаем, че има взаимосвързаност. Това, което много ми хареса от това, което вие казахте, господин Кокс, е, че сред неща като декарбонизация или интелигентни системи за транспорт, че следва също така да се включат и мрежите, защото важно е да има мрежи, а, защото много често в Европа някой прави свой собствен проект, без да мисли за връзката с другите проекти. Много е важно, че при вас има един комплексен, съобхватен подход. Имам някои въпроси. Преди няколко месеца обсъждахме доклада на Сметната палата за инвестициите в пристанищата в Европа. Това беше един доклад преди ТНТ, но той беше много критичен. Особено, що се отнася до пристанищата в Испания. Това е ресора на господин Секи. Имаме един модел, имаме една ясна линия, както каза Исмайл, но но инвестицията трябва да бъдат легитимизирани, трябва, например, да пристигат товари в тези пристанища. Преди две години обсъждахме един доклад за инвестициите в метрото в градовете и също тогава имаше определени съмнения – Имаше кметове, които искаха да се строи метро, обаче нямаше достатъчно пътници и се премина към въпроса за приоритетите. В доклада на Пат Кокс се казва, че Финландия се намира в една изключителна ситуация в Европа. В Манхайм също така са необходими много инвестиции, за да се поддържа снабдяването с енергия на този град. И какво бихте направили? Дали бихте отишли първо в Манхайм или бихте се насочили към крайния север или може би към южната част на Европа? И също така друг важен въпрос – разрешение за извършване на строителство. Аз съм от Нидерландия и имаме същото това недоволство, за което вие говорихте, с, с разрешенията за строеж, които са много важни. Трябва да се насърчава издаването на разрешителни. Господин Секи, вие говорихте за обслужване на едно гише. Но имаме също така. Е, Но смятаме, че това едно, единно гейше трябва да се използва по-добре. И господин Крамер и, господ... и моят колега аз, ние знаем за тунела в Бренер. И проблемът стои обаче с пътищата, които водят до този тунел – много ме интересува отговора на тези въпроси. За съжаление ще трябва напусна, но моите сътрудници ще са тук и те ще слушат вашия отговор и ще ми го предадат. Благодаря много, господин Вандекам. Госпожа Майснер. Да, изслушахме колегата на нидерландски, а сега вече на немски. Не мога толкова добре нидерландски. Немския ми е по-добър при всички положения. И така, благодаря много на двамата координатори за презентациите. Чудесно е, че получаваме актуална информация и знаем какво точно се случва. При всяка група посетители, аз казвам, че насоките за ТНТ и цялата тази карта действително е големия удар, който успяхме да направим и се надявам действително да го осъществим до край. Това е нещо, което иллюстрира чудесно идеята за, за Обединена Европа. Карло Секи, 750 е, милиарда казахте вие. Това е цялата сума, е, е, предполагам, не само за вашия коридор, а за всички коридори. И така, вие казахте, освен това, какво препоръчвате, за да мобилизираме частния капитал, частните инвестиции? Говорихте така за различни възможности и инструменти, но проектните бонове какво мислите за тях? Имате ли така конкретни примери, в които бихте могли, да кажем, да кажете, да, добре, проектните бонове ще могат много добре да функционират и е, е уместно да ги използваме. И към Пат Кокс имам въпроси. ние непрекъснато говорим за това, че искаме да прехвърлим малко повече транспорт на ЖП е, е, линия, на вода, вътрешни водни пътища, морски транспорт и така нататък. Но до този момент малко неща са съществени и все още е, така, има проблеми е, седловите ремаркета да се качат на е, влакови композиции. Как точно може да стане тази промяна от един вид транспорт на друг? Добре, инфраструктурна мрежа за възобновяеми енергийни източници. Това е нещо, което все още се намира в начална фаза, но в Германия се работи по този въпрос. Имате ли опит в това отношение в рамките на вашия коридор? И сега конкретно по коридора вие посочихте различни пристанища много пристанища във всеки случай. Е, може да се каже, че морският характер е много ясно изразен при е, е Скандинавско-средиземноморския коридор. И как е, стоят нещата с инфраструктурата за отпадните е, води, за отработените води? знае, че в много пристанища в Европа всъщност няма такива съоръжения за изхвърляне или за пречистване на тези отработени води. А, и на практика водните басейни се замърсяват. Това е изключително важно в рамките на цялата схема по проекта. И освен това, Алфа, Бремен, Хановер, много дълго сме обсъждали именно Алфа Е. Какво е, каква е вашата прогноза за един по-дългосрочен период от тук нататък? Господин Крамер има думата. Много, много благодаря за презентациите и започвам с благодарност към Пат Кокс. Още в началото вие очертахте цялото измерение. Транспортът всъщност отговаря за една четвърт от всички емисии от СО2 и от 90-та година само с 28% така, в определени периоди е, има намаление, а всъщност като цяло растат емисиите. Добре, имаме все пак един лош пример с а, е, е, тунела Гота, а, е, който при Лугано бе затворен а, преди 20 години. Но сега Швейцария а, успя а, да изгради тунела а, между Швейцария и Италия и така. А, тунела Гота а, всъщност беше изключително важен, но той а, а, бе преустановен, а, закрит. А, в е, Германия заработи по един такъв е, мащабен проект, е, но кой знае кога ще бъде готов. Италианците във всеки случай инвестираха немалка сума, само че финансирането идва от Швейцария, когато говорим за тунела Бреда и за тунела Готър също. Така че, е, когато се подписват договорите, е, всичко е наред, обаче после как се плащат парите, вече никой не се интересува. И така, е, нещата междувременно поднапреднаха в Швейцария, но когато попитаме в Германия министра на транспорта как стоят нещата с строежа на тунелите, които са планирани, а, е, а, е, нищо не се знае и не можете да получите информация. Няма а, е, дори и така за коридор Брюксел към Германия ня, не се мисли и очевидно няма точна информация до момента. А и южно от Бренер в Италия също не се знае какво точно става. Е, добре, а, а, в Италия всъщност няма средства за а, някакъв А, е, магистрален проект или ЖП проект е, и е, така, след като бе изграден Бренер, основният тунел, оттам нататък надолу или на юго-исток или на юг не се знае как какво следства, защото средства няма. И това, което поставям тук като въпрос, не е въпрос, на който трябва да ми отговорят непременно координаторите, но това е изключително важен въпрос. Има и един датски проект, който трябваше да включи участие на Германия. тогава германската страна каза, щом дачаните го планират и проектират, тогава Германия защо трябва да плаща? Добре, той, е, е, е, това е коридор към Финландия, това е една кратка връзка. Е, която обхваща най-вече скандинавски, е, скандинавска площ и територия, но е, Хамбург е там, на, така да се каже, в тясното място. И от там вече нещата могат да тръгнат към Рошток и към другите пристанища по Балтийско море. Добре, само че ние тогава, така от немска страна официално се каза, няма да предприемаме нищо по отношение на балтийските пристанища при нас, защото ще затрудним, така да се каже, изпълнението на датския проект не можем да осъществим обаче така желаната промяна от пътен автомобилен транспорт към ЖП транспорт, защото липсват именно тези отсечки, които да свържат пристанищата на германска територия. Много-много средства а, сме изразходвали вече за а, Галилей. А, добре, по отношение на терминалите, път автомобилен транспорт, ЖП транспорт или по отношение на системата за управление на европейския ЖП транспорт, РТМС, нищо не се прави. Въпросът е как, да кажем, Испания, Франция ще решат тези проблеми и Португалия. Не става дума единствено за влаковете от съответните три страни Франция, Португалия и Испания. Става дума и за влаковете, които са международни и които са от други страни с изходна гара някъде извън трите страни. Всъщност трябва да се мисли малко по-широко, когато говорим за коридорите и смяната на видовете транспорт. Благодаря, господин Крамер. Uh, Благодаря ви много. Благодаря много за тези изказвания. аз бих желала да науча малко повече и за коридора Северно море, Средиземно море, но няма нямаше как това да стане днес. за финансирането искам да задам няколко въпроса. Високо ценя начина по който представихте темата, особено що се отнася до съвместяване на средства от различни източници, за да може да се извлекат економии от мащаба. Също обслужването на едно гише е, е добър подход. Е, тези коридори ТНТ са изключително важни, особено за свързване на отдалечени райони. Северната част на Финландия, например, е толкова отдалечена, толкова изолирана. Други части е, също са отдалечени, като Ирландия, откъдето съм аз е, и за това подкрепяме е, всички усилия за развитие на такива коридори и проектите в тази връзка. Искам да спомена нещо друго, което е сигурно хоризонтален въпрос. Морските магистрали. Имаше известни... Имаше някакво предложение за връзката а, магистрали и точки на прекусяване на морето. И е добре е тези точки на прекусяване да бъдат част от коридорите. Можете ли да направите коментари по този въпрос? Въпросът ми е насочен и към двама ви. Много ви благодаря, че сте тук днес. Благодаря за информацията и очакваме следващия доклад през есента. Благодаря ви много. Госпожа Монтеро, заповядайте. Добре, господин президент. Agradecer ambas intervenções que foram aqui. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за двете изказвания. Много интересни изказвания. Чухме за Холандия, за Германия. Нека да говорим за Атлантическо море и за Португалия сега. Разгледах информацията, която ни беше предоставена прочетох документите и оставам си с, с, с впечатлението, че морското измерение, измерение морските магистрали, пристанищата, инфраструктурата там е и също електронните системи е, за управление на ам, коридорите в, в ам, моретата. Това са все въпроси, които сякаш остават пренебрегнати. Мисля, че би било добре да имам допълнителни проекти и е добре да се излезе с покани за участие в търгове за проекти. Също така, екологичното право, което засяга големите плавателни съдове. Това са основните неща, които иска да повдигна. Съхраняването и разпространението на втечнен природен газ. Мисля, че в тази връзка Атлантическият коридор не се използва достатъчно. В документите се говори и за планове за альтернативни горива. Каква е връзката между тези планове и националните планове? И подробните планове за морските магистрали. Мисля, че е добре е да се използват цялостният потенциал. Още нещо. Мадейра. и връзката на Мадейра с световните транспортни мрежи. Опасявам се, че не се взема достатъчно предвид каква е връзката с отдалечените, изолирани островни територии. След това един въпрос към господин Секи, който се това беше въпрос към господин Секи. Връзката Мадрид и Евора. Казваме, че железопътният транспорт е важен. Ами в такъв случай трябва да се напредне с работата по този проект. Този проект е важен за нашата комисия. Бихте ли направили също така един коментар за връзката между Галиция и, останалите части на Испания? Обаче северно-испанските региони не са засегнати в достатъчна степен. Заповядайте. Uh, Госпожо председател, първо благодаря ви за цялата прекрасна дейност, която извършвате във връзка, която извършвате връзка с коридорите и по докладите за по конкретни проблеми. Бих искал като докладчик по тази тематика да средоточа върху тези теми. Много съм благодарен на господин Пат Кокс за неговия доклад по интелигентните транспортни системи. Има нещо, което е ясно. В този ваш доклад вие казвате, че трябва да бъдат обхванати всички видове транспорт в тези коридори. Вие говорихте, че е много важно да има съгласуваност. Наистина това е важна задача, която изпълнявате, да има координация в Европа, за да се използват максимално интелигентните транспортни системи, които наистина трябва да обхващат всички коридори. Но не смятате ли, че трябва да има отделен координатор, който да отговаря за интелигентните транспортни системи? И тъй като вие говорихте за вашия доклад за конкретния проблем, а именно изпитванията, неща, които се финансират от механизма за свързване в Европа. Може ли да направите оценка на потребностите от инвестиции? Как, например, да решат проблемите, свързани с трансграничното измерение, с събирането на данни? Дали не бихте могли малко по-подробно да спрете върху тези пречки пред изпълнението на проекти? Tack så mycket. Då, då får jag prata svenska. Eh, Ще говоря на шведски. Благодаря ви за това, че се срещате с нас. Много важно е да получим тази информация от вас. Чухме някои конкретни въпроси, свързани, например, с интелигентните транспортни системи, с финансирането, с декарбонизацията – но отбелязах си, че всъщност коридорите, за които вие говорихте, не са завършени. По-скоро говоря за частта, която е в Швеция. Виждаме, че всъщност там дейността е спряла. И това въжи за големите градове, като Стокхолм, Осло или Хелсинки. Но нека да не забравяме също така, че би трябвало тези коридори да се продължат по-на север. Всъщност предимството на тези коридори, че всички могат да видят цялото протежение на коридора, да видят как всичко е взаимно свързано. И ако не видите тази картина на картата и Пат Кокс знае за това, той е посещавал северната част на Швеция, може би другите колеги не знаят за това. 90% от всички суровини, които идват за производството на стомана идват от северна част на Швеция, от север, на север от Стокхолм и има много а, тесни места там. Затова е необходимо да се добави и този участък, а, да се продължи този коридор по-на север. Също така трябва да се мисли и за зелената автомагистрала до Тронхайм – там местните фирми са инвестирали в станции за зареждане на електромобили, но ние виждаме, че това всичко не е взаимно обвързано. И основното, което искам да кажа, и аз искам да обясня и да защитя инвестиция, в северната част на Швеция, важно е хората да виждат как всичко е взаимно свързано по протежение на целия коридор. Така че това просто е един съвет към вас как да получите повече подкрепа. Господин Рике, благодаря, госпожа председател. Благодаря и на двамата участници за изказванията. Много интересни бяха тези изказвания. А, оказва се, че може да се разглеждат тези мрежи по различни начини. Обикновено ни се представят те като някакво лего и има две точки, трябва да се свържат тези точки и трябва да се постигне някаква връзка между тях. А пък тук виждаме нещата по друг начин. Мрежите са представени тематично или от гледна точка на хоризонталните въпроси, както ги представи Пат Кокс, или от гледна точка на финансирането, за което говори Карло Секи. И тук става ясно, че това не е чисто географско упражнение – Вторият коментар, който искам да направя. Е, стойността на един цял коридор е по-голяма от е, сумата на частите му. Отново, тук виждаме, е, че възприемането на коридорите като някакво лего е погрешно. Всеки изглежда се опитва да се погрижи за своята част от коридорите. Обаче отделните парченца нямат смисъл, ако не се завършат целите коридори. И за това е важно и за колегите тук, и за държавите членки да се преодолее тази тенденция всеки да се бори за своята част от карта. Благодаря ви много. Първият ми коментар пред въпрос. Възможно ли е да се постигне координиране на финансовото управление и финансовите инструменти, местните публични средства и частния сектор? Възможно ли е да се осъществи такава координация. И да се избегне стандартния подход, подход който е, е ти ми кажи колко има за субсидии, пък аз останалото ще го напасна. в крайна сметка е добре да се привлекат частни средства чрез е, банки или частния сектор. Вторият въпрос. Смятат ли координаторите, че би било по-лесно да има географско координиране, отколкото тематично координиране? Ясно е, че има политически, финансови и прочи интереси и е трудно те да се съвместят. На трето място – до каква степен а, могат да се сместват а, а, оперирането и финансирането. Говорим за обслужването на едно гише, все за него говорим, обаче какво се има предвид? За цялостното провеждане на тези дейности – или за економическото им ръководство. И накрая графикът. Само финансови ли са неговите съображения? И как се сравняват коридорите, които са при по-богатите и тези, които са в по-бедните страни? виждате къде коридорите са изградени и къде не. Затова мисля, че тук можем да говорим за една доста комплексна система. И така, финансовият график как се а, а, анализира географски. И има ли начин и от финансова гледна точка да се обясни фактът, че цялото струва повече от сумата на частите? Тоест има по-голяма стойност от сумата на частите. И въпросът, който искам да задам на, отча... на координаторите. може ли да се провежда и финансов арбитраж, за да се гарантира по-бърз напредък на проектите. Ако държавите членки е, допринасят с определени средства, е, има някои спорове, може да се е, направи така, че да се действа по-гладко. И накрая, господин Секи, какво е положението на връзката Хавер-Махайм? е пренебрегната до тук. Благодаря ви, господин Рике. И аз се бях записала за изказване. Ако всеки се бори само за своето парче от коридора в своя регион, е ясно, че има проблеми. Господин Секи, Атлантическия коридор, как така той спира в Париж? Защо не отива до Кале, например? Ами точно това е проблемът. Казва се, Кале влиза в друг коридор. А пък всъщност този коридор по, тресето му покрива съвсем логично и Кале. Така че бих се радвала да ми дадете обяснение. На второ място, каква е ролята ви като координатори във връзките с държавите членки. За Атлантическия коридор, който след от доста време имаше доста спорове между френското и испанското правителство, особено, що се отнася до железопътната връзка. Сега вече се работи е, в работна група, която трябва да координира, особено там, където има различия в позициите на различните държави които са засегнати. Вие участвате ли в работата на тази работна група? Вторият ми въпрос е към вас, господин Кокс. Има тунел, който се предвижда да струва 7,4 милиарда евро. Е, така скандинавските държави ще бъдат свързани с континента. Става дума за турен, тунел 18 км е, под морето между Германия и Дания. Предвижда се да се работи по него от 10 години. И въпросът е все пак е, да се борим за климата, да въвеждаме е, все по-низко въглеродни методи за транспорт. И трябва да се има предвид, че нещата в Балтийско море се променят значително за 10 години само се промениха изключително много и след 10 сигурно пак ще са други. Второ, економическите е, съображения. И, да кажем, когато има економии от е, фейри боти, как ще се отрази този въпрос на връзките? И на трето, имате ли някакви прогнози за разходите по тези проекти, авансовите разходи по тези проекти и тяхната сравнимост с цената, която бихме платили а, в екологичен план, защото природата не може да се купи обратно. А, дам думата и на докладчика, госпожа Яла Сендер, съвсем за кратко, за да може и координаторите да отговарят. Благодаря ви, госпожо председател, за вашето любезно отношение. И просто имаше друго заседание на координаторите в Комисия по бюджети. Преди всичко, разбира се, искам да благодаря координаторите и най-вече господин Секи господин Кокс, благодарение на които напредват наистина проектите, въпреки всички затруднения ще говоря за коридора, който обхваща Атлантическия регион. Искам да попитам господин Секи. Има между правителства на спогодба между Португалия и Испания. И разбира се, в Испания и Португалия има проблеми економически, но кои са финансовите инструменти? ни говорим за ЕФСИ, Говори се вече за формулата за съчетаване на частни и публични средства. Но как може да помогне Европейския парламент, за да има наистина реални инструменти, които да могат да помогнат? Второ, бих искала да знам това е към двамата ни оратори. И искам да знам какво е вашето мнение за предложението, свързано с логистиката, така че да отчита това във вашите доклади, как това засяга всички коридори и инфраструктура, които се финансират от европейски средства, за да може да се извърши това прехвърляне на товарните превози от автомобилния транспорт към ЖП транспорт. Но какво е необходимо от логистична гледна точка, за да се гарантира този преход? И последно за пристанищата в Испания имаме едно своеобразно тълкуване и говореше за това е господин Ванденкамп за доклада на Сметната палата. В доклада се е, говореше бележка под линия за кризата в Испания и в е, южноевропейските държави и за това това е единствената причина, поради която господин Ван Денкамп отправя тези нападки, защото пристанищата в Испания могат да се окажат по-конкурентни от пристанищата в Роттердам. Трябва да мислим дали ще имаме мегапристанища или ще имаме е, такива хъбове и клъстери. Бихте ли отговорили на всички въпроси като един от цяло, защото трябва да приключим в 12.30. Имаме 5, максимум 10 минути общо. Да, много говориха за това, че нашият начин за работа работи много добре. Ние работим в сътрудничество с комуникация. Ние работим в партньорство. Това е едно партньорство между равни. И моят опит от управлението в Европейския съюз показва, че това е най-добрият модел, който виждам. И много препоръчвам в други сфери да се получат от този опит. Господин Ван Денкампа говореше за раздробеността, фрагментираността. Точно към това ние се стремим. Да не мислим само за едно нещо изолирано, да видим цялата картина. Доста колеги говориха за пътища за достъп особено тунела Бремер. Искам да кажа, че не е правилно да се казва, че Италия изоставя. Италия работи по южната част на тази ос и има също така допълнителни тунели, които се изграждат и и искам да кажа, че финансовата оценка вече е извършена, така че много скоро вече можем да очакваме съфинансиране. Така че има добри новини и Италия ангажирам с изпълнението. Северната оса все още се разработва. Разбира се, бих се радвал да се решат нещата и наистина искаме да преодоляваме пречките, защото не искаме да има забавения, които могат да се окажат фатални. Госпожа Майснер говориш за плана, който е един от приоритетите за Германия. Говорихме за това и в Бремен. И 3,8 милиарда евро са прогнозните изчисления за разходите по проекта, но вече търсим начини за съфинансиране за първоначалните проучвания така че тази ден ще стане по-конкретна, въпреки че в момента те първо сме на етапа планиране. Вие говорите за альтернативни горива и по други въпроси. Искам да кажа, че в плана 3 за коридора, по който работим, много сериозно ще се заемем с тези въпроси, защото до сега много силно се концентрирахме върху информация за коридора, за пропуските, за белите петна. Така че мисля, че ще мога да ви дам много добър отговор следващата година. Господин Крема говореше за Италия. Казах вече, че всичко върви добре. Госпожа Клон говореше за проблемите с взаимната свързаност и връзките с периферните региони. А, ние а, говорихме за магистралите в морето вече се извършва значителна дейност, разработват се планове, имаме срещи няколко пъти в годината с нашите колеги. Следващ седмица срещаме с комисара, с комисаря. И ние също така организираме работни семинари, така че имаме много практическа координация, включително на много високо ниво за периферията. Аз абсолютно съм убеден, това е в договорите, в принципа за равенство между държавите членки. Бях посетил първо Малта и Финландия, за да започнат и да се каже от крайните точки. И когато говорим за периферия, разбира се, ние бихме се радвали да се удължи коридора така, че да обхване и северна част на Швеция. Беше зададен въпроса за координатор, който се занимава с интелигентните транспортни системи. Знаете, че работим по тази стратегия заедно с комисията и по координатора за отделни идеи, по отделни теми. Лично аз бих казал, че съм доста предпазлив. Не бих искал интелигентните транспортни системи да бъдат сложени в някаква отделна кутийка, да го наречем така. Смятаме, че това трябва да бъде един въпрос, който е да е в център на внимание през цялото време, независимо от конкретните дейности и аспекти. Господин Рике, вие по-скоро говорихте за финансирането. Ще там възможност господин Секи да отговори на него. Въпросът, който беше зададен от вас, госпожо председател, ние смятаме, че този Тоест ще позволи да се поеме голяма част от междинния трафик. В, говорим за Ферман. И смятаме, че ще бъде много благоприятно разработването на този участък. Имаме в момента възможност за използване на ферибот и има още един елемент системата се опира на много успешния модел, който е потребителят плаща. И това е единият от, начин, един от начините, по които е, използваме методи за финансиране, така че да не е, прибягваме толкова много до парите на данакоплатеца. В дългосрочен план смятам, че това е по-добрия вариант. Така че имаме положителни очаквания. Мисля си, че мога да спра до тук. Мерси, мерси, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се спра на част от въпросите, на тези, които са по-интересни и които ако не успея да изчерпя и останат така някои важни въпроси, е, по-късно ще ги доуточним. Да, по отношение на коридорите, е, е, до Манхайм, Страсбург и така нататък, се развива добре, но няма да има припокриване, естествено, с скандинавско-средиземноморския коридор. Въпросът е как точно ще се управляват процесите, особено в трансграничните райони. Е, работата ни е, продължава. Естествено, ще се изисква известно време. И ще трябва съвместно да насочим вниманието си към е, тези нерешени въпроси, за да ускорим решението. Необходим е интегриран подход и ние следваме този подход не само по отношение на различните видове е, и е, транспорт и е, инфраструктура, но интегриране имаме предвид и с, да кажем, интелигентните транспортни системи, с климатит, климат и така нататък. Тоест на хоризонтално равнище. Това е част от нашият е, е, списък е, по проекта. И в крайна сметка ние следим именно отделните части по списъка. Това е и друг начин да видим каква е така наречената европейска добавена стойност. Подбрани проекти които заслужават да бъдат финансирани по линията на грантовете, защото, да кажем, са с трансграничен характер, защото са особено важни и така нататък. Много важно е да а, така, ограничим бюрократичните а, а, пречки, а, но същевременно времено има така, административни изисквания и даване на зелена светлина по една определена стълбица нагоре до Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. И този път се стараем да бъде ускорен, но той ще се прилага в бъдеще. Така че при смесеното финансиране, комбинираното финансиране в бъдеще, е, това е основният акцент. Ирландия е много важна част. Е, не е част от коридора, но ние продължаваме диалога с е, Ирландия и по същия начин стоят нещата и между Ирландия и Португалия и Испания. Опитваме се е, да решаваме нещата по-добре. Е, не е достатъчно да кажеш, имаш, имаме основно е, пристанище. Въпросът е да проследиш връзките и с останалите, които, да кажем, не са обявени за основни. Проектните бонове, да, преди 5-6 години това бе да, една идея проектните бонове бяха трансформирани в гаранционни инструменти е, от предишния период е, и също времено се е, така, допълват от финансирането по ЕФСИ. Е, проектните планове в този смисъл са част от новия подход, е, блендинг, е, комбинирания подход при финансирането. Боновете, които са на пазара за определени проекти, които са с дълъг срок, да кажем за пристанището в Кале, или са свързани, да кажем, с подписки. А, така че тези проектни а, а, бонове, които са на пазара от една страна, а, а, не бива да се объркват с другите, които се използват а, в модифициран вид или трансформирано а, в комбинирания подход. А, но те продължават да бъдат съществен елемент при всички положения. И накрая, как се работи, така да се каже, в пилотната фаза на финансирането. Можем да говорим по-скоро за една лабораторна фаза в която по-скоро търсим да събудим интерес и по този начин да съберем опит и да преминем в следващия финансов период като естествено от предходния период ползваме опита. На практика аз ще разработя така, конкретните стъпки вече от сега до юли, когато започва следващата е, е, фаза на е, финансиране и от юли нататък вече на практика ще очакваме да се подпишат споразуменията за заемите и много се надявам, че този комбиниран подход ще се окаже подходящ. Много ви благодаря, господа координатори, за тези презентации. Ще имаме възможност да се видим отново, надявам се. С това приключва днешното ни заседание. Ако имаме други въпроси към вас, ще се свържем с вас по друг начин, за да може да продължи обмена на мнения информация. Следващото заседание на комисията ще бъде на 10 април в